Welcome to this meeting. Uh, uh, the draft agenda uh, can hopefully be adopted. Здравейте, е, дневният ред е прият с известни изменения. Гласуването по пета точка за временните договори за заетост е отложена и както знаете, имаме нов график. Това означава, че след обяд ще започна в 14 часа. Ще имаме по-кратка обедна почивка, което пък означава, че ще приключим с заседанието рано за онези, които бързат за летището или за влак. и, на вниманието, и на вниманието на преводачите. И искам да припомня. Връщаме се в 14 часа. Всички езици имаме, с изключение на хърватски и малтийски. Имаме 17 посетители тази сутрин, които ще слушат заседанието. Поканени са госпожа Регнер. Която ще закъснее. А, не, имаме малтийски. Имаме. Е, е, е, на трето място. Трета точка от дневния ред. Приемане на протоколите от предишните ни заседания може да бъдат сметнати за прияти тези протоколи. И сега започваме с гласуването. Всички се надявам да сте сложили картите за гласуване там, където има мястото. Започваме с компромисен текст, одобрен от Корепер по предложението за директива на Европейския парламент и съвета за моряците изменящо директива от 2008-94, 38 и 14. Това е споразумение от първо четене, електронно гласуване. The vote is open. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. 42 за 1 против. And once again, thank you, uh, very much, uh, to... Много благодаря на Морин Шаркие, която отговаряше uh, по този доклад. Then we go directly to item Uh, Шеста точка направо, пета точка пада. We start with uh, amendment 122. 121 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 18 за против, въздържали се, приема се. Изменение 123 е оттеглено, изменение 19 за, против, приема се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. 125-то изменение. Не, 21-во изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 22-ро изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 126-то изменение. За против, при, задържали се, приема се. верка по 126. Моля гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис КА за, против, задържали се, приема се. 129-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 129-то изменение проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 3 гласа повече за. Следващия компромис за. Не. Извинявайте. Компромис М. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 134 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. По 134 изменение. Моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Тридесето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 135 за. А не, пада. Компромис Г за Против. Въздържали се. Приема се. Сто за. Против. Въздържали се. Приема се. 35 изменение. И 104, 141 за. Против. Приема се.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 Q за, против, въздържали се, приема се. 76-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 76-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 77 изменения за, против, въздържали се, приема се. Седемдесет и шест за, против, въздържали се, приема се. Ар, компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осемдесет едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис А. За против, въздържали се, приема се. Изменение 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. 83-то изменение. Не, 84-то за. Против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 изменение. А, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С за. Против въздържали се, приема се. Изменение 97 за, против, въздържали се, отхвърля се. 98 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 96-то изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 99-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 100. За. Против въздържали се, отхвърля се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 103 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка по 103. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис Д. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 104 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по 104. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 105 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Приема се. Компромис хаш за. Против. Въздържали се. Приема се. 113 за. Против. Въздържали се. Приема се. И за. Против. Въздържали се. Приема се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за и 121 за. Против. Въздържали се и приема се. И накрая електронно гласуване по проектостановището с приятите изменения. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 38 за, 10 против, 2 въздържали се. Congratulations! Поздравление на господин Ленърс. Преминаваме Item 7. Към седма точка научно-изследователска дейност в синята економика за създаване на работни места и растеж. Започваме с компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 9. За. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 10. Проверка. Беше ясно. Добре. Двето изменение. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С за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 с устно изменение на социалистите. За това, че имаме нужда от по-надежни данни, които биха могли. Да, кой е за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 16 моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Следващия компромис за, против, въздържали се, приема се. 24 са против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. Против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се. Трябва да проверим.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 против, въздържали се, отхвърля се. Amendment 33. 33-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34, разделно гласуване, първа част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се. Секунда, проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 27 гласа. Изменение 35 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се. отхвърли се. Compromise е, DA. Those in favor. Сега изменение А. За, против, въздържали се, приема се. 44. За, против, въздържали се, отпада. Да проверим електронно 44-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отпада, отхвърля се с два гласа. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, Въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г, за, против, въздържали се, приема се. Извинение 60, за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. гласуваме по втората част като допълнение към компромис ХАШ. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим електронно втората част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 4 гласа. Изменение 71. За, против, въздържали се, приема се. 72. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Ай и за, против, въздържали се, приема се. Изменение 79 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Край на гласуването. Приема се с 51 гласа. Точка 8. Проекто е, становище по чуте. Е, Доклад за прилагане на директива 2006-54 на парламента и съвета от 5 юли 6 за изпълнение прилагане принципа на равните възможности и равното третиране на мъже и жени по въпроси свързани с заедостта и професията. Изменение 6, за против е, въздържали се, е, приема се, 8 за против въздържали се, отхвърля се, компромис А за против въздържали се, приема се. Седемнайсет за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 17-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се за 6 гласа. 18 изменение за, против, въздържали се, приема се. Да проверим 18. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Б. За. Против въздържали се, приема се. 25. Устно изменение, внесено от зелените. За, против, въздържали се, отхвърля се. 26. За, с устно изменение. За, против, въздържали се, отпада. Да проверим 26. Гласувайте. Край. Отхвърля се с един глас. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30 за. Против. Въздържали се. Отпада. Компромис Д. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Ф за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, Задържали се, отхвърля се. Да проверим компромис J. Гласувайте край на гласуването. Приема се с 12 гласа. Извинение 53 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хаш H за, против, въздържали се, приема се. Компромис I за, против, въздържали се, приема се. Компромис J, J за, против, въздържали се, приема се. Изменение 63, разделно гласуване. първата част гласувайте. За, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис К. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 70. За, против, въздържали се, Приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение едно, устно, за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, приема се. Извинение 3, да, за, против, въздържали се, приема се. Извинение 4, за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 4. Край на гласуването приема се. 5 за, против, задържали се, приема се. И сега да гласуваме по цялото изменено проекто становище. Гласувайте. Край на гласуването. 42 гласа за, 8 против. Come to Yeah.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 Гласувайте за изменение едно. Край на гласуването отхвърля се с три гласа. Компромис А. За, против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АА. Ще гласуваме електронно. Компромис АА. Гласувайте. Край на гласуването приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърли се. 14 пада. 13 Да проверим 15. Гласувайте по 15. Моля, гласувайте. Извинение, 15. Проверяваме. Все още можете да гласувате. Край на гласуването. Приема се 15 с един глас. Didn't know that. Uh, amendment 12, those in favor. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 12. Гласувайте. Мисля, че приключи. Приема се с един глас. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17. Да проверим 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с три гласа. Компромис Б. Да гласуваме електронно. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Не разбрахте ли, че го проверихме? Извинява се председателката. Отпада, отхвърля се. Изменение 20. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 20. Гласувайте. Край на гласуването отпада. Да проверим 18 отново. Електронно гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. 21. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 27. Електронно. Гласувайте. Край на гласуването. Отпада. 28. Електронно. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 29. Първата част. Гласувайте. гласуването. Приема се. Втората част. Гласувайте. Край на гласуването приема се. Третата част. По третата част гласувайте. също приема се. Изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването отпада. 31. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис ЕА. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис М. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 44. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Компромис К, К. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 46. По първата част. Гласувайте. Приема се. Втората част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четиридесет и осем. Моля, гласувайте по 48. Край на гласуването. Приема се. Четиридесет и девет. 51, 52 и 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването отпада. Компромис Д. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Hmm. Amendment 54. Uh, the vote is open. По 54. Гласувайте. Госпожа Агия. Извинявайте, може би не ви разбрах защо гласуваме сега електронно. Can you please repeat it? Oh, sorry. Е, Искам да попитам защо гласуваме всяка част електронно. It actually saves time. It... Така пестим време. Не бих казала. The vote is uh, still open. Все още гласуваме по, по изменение 54. Край на гласуването отхвърля се. 55. Гласувайте. Гласувайте. Сега край на гласуването. Отхвърля се. 59-то. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 56. Пада. 70. Гласувайте. The vote is now closed and... Край на гласуването. Приема се с един глас. 69, the vote is open. No, it falls. It falls. Mm. 69 пада. So we go to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 Приема се. 75-то, първата част. Гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас. 76 за. Про... Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас. 77. Седемдесет и седем. Гласувайте. Приема се. Изменение 78 с устно, устно изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 79. Гласувайте. Край на гласуването. 38. Извинение 80. Гласувайте, моля. Крайно гласуването отпада. Компромис е. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Извинение 81. Край на... А, гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. 85. 85 пада. Отиваме на 94, госпожа Харкин. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Деведесет и шест. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с един глас. 97. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 98. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Компромис F. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Отиваме на 110. 110, 11 и 12. Гласувайте за 10, 11, 12. Моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис Г пада. Извинение 121. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трябва да се върнем на 120. Извинение 120. Гласувайте, моля. Гласувайте по 120. 120 бяхме го пропуснали. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме за 123 за. Гласувайте, моля. Гласувайте по измене 123, 24, 25 и 26 заедно. Приемат се. Компромис H, H, пада. Компромис I и гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сто тридесет и седем. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Компромис Л. Гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 140. Гласувайте, моля, по извинение 140. Край на гласуването. Отпада. 141 заедно с 122. Гласувайте, моля, по 141 и 122. Край на гласуването. Приема се. 144. Гласувайте. Край на гласуването. Компромис J, J. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отпада. Сто четиридесет и пет. Гласувайте. Край на гласуването. Всъщност. Не. Все още можете да гласувате. Сега вече не. Приема се. Приема се. 151. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Извинение 152. Гласувайте. Край на гласуването отпада. 155. Гласувайте. Край на гласуването. Отпада. 156. Гласувайте по 156. Край на гласуването. Приема се. 157 гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 158 пада, така че отиваме на 159. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 160. Първата част. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. По втората част. Гласувайте по втората част. Край на гласуването. Приема се. 161 гласувайте. гласуването. Отхвърля се. И сега по цялото становище. Електронно. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Да повторим гласуването, моля. Отново, отново по последното изменение, електронно по, по цялото проекто становище. Сега всички са гласували, така че можем да прекратим гласуването. Приема се. Um, yeah. okay. We take a technical uh, break. Техническо прекъсване ще направим.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 Okay, friends, thank you for... Така, приятели, е, благодаря ви е, за вотовете. Приключихме за сега с тях е, и сега можем с радост да приветстваме сред нас господин Валдис Домбровски, заместник председател на комисията. Ние добре го познаваме и комисар Мариан Тайсън. Ще размени мнения в рамките на структурирания диалог с двамата представители на Европейската комисия и, както винаги, трябва максимално ефективно да оползотворим времето за въпроси и отговори, но най-напред ще изслушаме господин Домбровски. Имате думата. Благодаря, госпожа председател, уважаеми госпожи и господа депутати. За мен е удоволствие да се включа в този пореден кръг на структурирания диалог и да разменя с вас мнения относно изпълнението на текущата работна програма на Европейската комисия и постигнатите резултати 7 месеца след сформирането на комисията. Както казах още на своето изслушване миналия месец октомври, ролята ми като заместник-председател на Комисията за социалния диалог е, е проява на амбицията на новата Европейска комисия да постави социалните и економическите въпроси на равна нога и да преди всичко да укрепи социалния диалог, което естествено не може да стане без активното участие на Европейския парламент, а аз тогава, след това и занапред ще разчитам на вашата подкрепа в изпълнението на социално-економическата програма на Европейската комисия. Позволете ми най-напред да ви запозная с напредъка в рамките на Европейския семестър, предвид на скоро издадените странови препоръки. След това ще се спра на работната програма на комисията – и в тази връзка комисар Тайсън ще ви запознае с подробности по отделните инициативи. Комисията е категорично решена да работи за подобряване на економическото управление и координацията на економическата политика в рамките на европейския семестър. Работим за повишаване съпричастността на държавите членки и основните заинтересовани страни, в частност националните и европейски социални партньори към този семестър. В частност, повече от всякога е необходимо участието на законодателните органи, на националните в европейския семестър. Годишния обзор на растежа за 2015 година отбелязва ново начало. Оптимизирането на европейския семестър е първа стъпка в тази посока. В същото време насочеността на нашия интегриран подход е все така към растежа, към социалното благоденствие, чрез капиталовложение, структурна реформа и бюджетна отговорност. Това се признава от Европейския парламент в доклада му за заетостта във връзка с годишния обзор на растежа сега е, ще имате възможност след време да дадете становище и по новите насоки за заедостта, които комисията готви. Страновите препоръки, които е, публикувахме преди е, две седмици, насочат вниманието към факторите на растежа, благодарение на което економическото оживление да стане по-стабилно и устойчиво. Основното послание на страновите препоръки е ясно. Необходим е повече нов напредък в различните политически области, в бюджетната, в управлението на пазарите на стоки и услуги, подобряване на стопанската и инвестиционната среда. Всичко това е съществено значение за растежа и заедостта. Препоръките също така насочват вниманието към конкретните предизвикателства, пред които е изправена всяка от държавите членки. Ще видите, че препоръките са доста диференцирани. Много от препоръките насочват вниманието към структурните реформи, които са най-съществени за преодоляване на резултатите от кризата. Става дума за структурни е, проблеми неблагополучие, чието преодоляване ще разкрие нови работни места и най-вече за е, младежите ще подобри благосъстоянието на хората в неравностойно положение. Нашите е, предложения, залегнали в работната ни програма, в работната програма на комисията също, надяваме се, ще постигнат осезаеми положителни резултати в интерес на европейските граждани няма да навлизам в големи подробности, тъй като на, на 23 юни следващия месец предстои да разгледате вие тук специално страновите препоръки. Става въпрос за едно ново начало за Европа и е, това е духът на новата програма на Европейската комисия. Всички европейски институции трябва да си подадат ръка, да работят заедно, за да постигнат заедно добри резултати в интерес на справедливостта и възможностите в обществото търсейки нови начини да съдействаме на държавите членки за е, реинтеграция на загубилите работа на пазара на труда, за облегчаване на положението на младежите, които за пръв път търсят работа. Аз съм много удовлетворен, че на 4 февруари комисията излезе с предложение за ускоряване реализацията на инициативата е, за младежка заедност и че е, тази стъпка на комисията се е, посрещна много положително от Европейския парламент. Позволете ми да се спра и на още две важни направления на работната програма на Европейската комисия, които са от значение и за вас. Економическият и паричен съюз бе в значителна степен укрепен в отговор на економическата и финансовата криза. Независимо от това все още е необходимо да се направи, да се направи за да се гарантира устойчивостта на економически и паричен съюз. Както добре знаете, на петимата председатели на европейските институции бе даден мандат да подготвят следващите стъпки за усъвършенстване на економическото управление в еврозоната и те петимата председатели през едните месеци ще представят своя доклад на Европейския съвет. Очакваме социалното измерение да се запази сред приоритетите на по-нататъчната економическа и парична интеграция на Европа. Миналата година комисията излезе с известие преглед на законодателството в групата от 6, ответно от 2 нормативни акта, така наречения двупакет и шестопакет, след като съветът и парламентът излязат със свои окончателни становища по това известие, комисията ще реши какви по-нататъчни стъпки да предприеме. Миналата година също така бе прията програмата на комисията за подобряване на нормотворчеството. Е, идея, която обхваща целият политически процес в интерес на прозрачността, на широкото допитване до заинтересованите страни за една по-добра политика. Сега, що се отнася до подновяването на социалния диалог? Социалният диалог е в центъра на приоритетите, сред приоритетите на комисията за настоящия и мандат. На 5 март е, е, се състоя проява на най-високо равнище е, в тази връзка и ние много се радваме, че председателя на Европейския парламент Шулц се ангажира в тази инициатива. Един пример за новото социално измерение, за новата роля на социалния диалог, отново е Европейският економически семестър. Както посочих, е, засягайки е, приоритетите още по време на изслушванията миналата година. Сега е, на държавите членки, на всички заинтересовани страни, социални партньори се предоставя повече време да обсъдят, е, да излязат със становища по страновите препоръки и тези контакти, тези консултации ще продължат и в хода на изпълнението на страновите препоръки. Аз лично съм посетил много от е, държавите членки във връзка с европейския семестър. Срещах се с представители на изпълнителната, на законодателната власт, на другите социални партньори и впрочем предстои днес по-късно да отпътувам за Харватия, е, за да обсъдя с социалните партньори в Харватия конкретните препоръки насочени към тази страна. В нашите проекто насоки за заетостта ние насърчаваме държавите членки да насърчават социалните партньори да провеждат реформи в областта на заетостта. Ще продължим да ги ангажираме социалните партньори в всички наши инициативи. Комисията най-общо отдава особено значение на участието на социалните партньори в работа по инвестиционния план, по енергийния съюз, по е, цифровия единен пазар, миграционната политика. И от тук вече хвърляме поглед по-далеч напред, е, формираме едно стратегическо гледище – колегиумът на комисията ще проведе ориентационен дебат, посветен на социалната политика на 9 юни. Комисар Тайсън ще доразвие през идните седмици и месеци това социално-политическо измерение. Благодаря ви, госпожи и господа, за вниманието. Благодаря, господин Добровски. Госпожа Тайсън сега. Благодаря, госпожа председател, уважаеми депутати. Е, за мен е удоволствие да бъда отново сред вас. Позволете ми сега да допълня встъпителните думи на заместник председатели на комисията Домбровски, като ви върна най-напред на изслушването си миналия месец октомври. Съгласно политическите насоки, които ни бе е, дал е, Жан-Клод Юнкер, приоритетите бяха създаване на работни места, достъп до работни места, професионална квалификация и не на последно място социална защита. От тези основни политически приоритети, които споменахме още миналия месец, месец октомври, е, е, нека, нека кажа какво сме направили. Първо, задействане на инициативата за младежка заетост. Едно нещо е да, да създадеш работни места, друго е да привлечеш гражданите, е, е, и особено младежите към тези работни места, благодарение на съответната професионална квалификация. Префинансирането на инициативата бе широко подкрепено от държавите членки и аз благодаря на подкрепата на, на Европейския парламент, на, на всички наши партньори за изменението на регламента за Европейския социален фонд. Миналия петък бе, бяха освоени е, е, първите средства по авансовото финансиране. От което следва, че още 930 милиона евро са дадени на разположение на отговарящите на условията държави членки и области, е, за да бъде помогнато на повече от 600 000 младежи само тази година. Дала съм указания на своите сътрудници да съдействат, да стимулират е, е, държавите членки по освояването на тези средства и разбира се, аз ще докладвам за напредъка е, и въздействието на инициативата за младежка заетост в самото начало на 2016 година по първия доклад оценка на инициативата за младежка заетост. Вторият момент, който заслужава внимание е структурната, трайната безработица. Както знаете, това е, е зло, е, което следва да бъде преодоляно. Е, повече от 25 милиона са безработните, повече от половината са трайно безработни, 30% са без работа през последните повече от две години. Е, готвим препоръка за трайната безработица, ще се набележат специфични мерки за тази група и аз ще търся интегриран подход, който ще разчита на индивидуална оценка на всеки трайно безработен и всички мерки за връщането му на пазар на труда, е, всички мерки по линия на социалните грижи социалната помощ ще бъдат съобразени с обстоятелствата на всеки отделен безработен. Доставчиците на услуги ще предоставят е, цялата тази помощ, цели този процес от едно гише. След това въпроса за трудовата мобилност. Трудовата мобилност навсякъде в Европа, както знаете, тя е основен вектор на борбата с безработицата. В същото време обаче е на лице риск от злоупотреби, който не можем да пренебрегнем. По тази причина аз работя по нормативен пакет за трудовата мобилност с цел да се все така облегчава свободното движение на работници, а в същото време да се съдейства на държавите членки да предотвратяват, да преследват нарушаването на нормативната уредба. Така евентуално ще се стигне до преразглеждане на регламента за координация на социално-осигурителните системи. Моите служби по-настоящем разглеждат евентуалното въздействие на такива изменения и допълнения. И нещо повече, пакетът, който ще се появи до края на тази година, ще включва целево преразглеждане на директивата за командироване на работници с целта да бъдат затворени някои вратички за злоупотреби или социален дъмпинг. На четвърто място квалификацията на търсещите работа. Госпожа председател, ние всички знаем, че нашата лична конкурентоспособност се дължи на нашите професионални качества и умения. По време на кризата е, бяха закрити, е, унищожени милиони работни места. Новите работни места обаче изискват нови умения. Ето защо се нуждаем от един стратегически подход към професионалната квалификация в Европейския съюз. Е, действат няколко инициативи в това отношение – в частност, работи Европейския алианс за чирачество, изпълнява се рамка за гарантиране на качеството на професионалната квалификация – На изваредното заседание на съвета в Рига на 22 юни е, ще се разискват конкретните продукти от тази дейност е, и по този повод е, ще бъде подновен и този алианс за чирачеството в Европа. Питали сте ме нееднократно какво можем да направим за лицата с уврежданията. Наистина наболял въпрос, имайки предвид особените препятствия, на които тези хора се натъкват на пазара на труда. Около 80 милиона са хората страдащи от увреждания в Европейския съюз и с застаряването на населението броят им расте е, от първостепенна важност за обществото, за економиката е основната економическа, социална продукция е, на нашите общества да е достъпна за всички. Комисията разглежда възможността за един закон, за един отделен акт за достъпа, е, който да приведе в съответствие всички национални изисквания за достъп. Тези, тази, тази общо европейска уредба е, ще има двояка полза. Първо, по-лесно ще бъде за доставчиците на стоки и услуги да търгуват през граница, което ще бъде, разбира се, в интерес на един конкурентоспособен и конкурентен вътрешен пазар. Но нещо, което е още по-важно, е с течение на времето да се е, осигури максимално широк достъп до висококачествени стоки и услуги за всички членове на обществото, в това число за пълноценно участие на хората с увреждания в труда и цялостния обществен живот. След 2015, е, нали, знаете, за 2016 година планираме също доста действия след е, упражнението наречено Рефит – ще предприеме мерки по допитване до работниците, ще преразглеждаме директивата за безопасни и здравословни условия на труд, директивата за работното време до година, ще излезем с предложения. Позволете ми да напомня, че целта ни е да модернизираме и опростим нормативната уредба, така че да се запази равнището на достигнати права и защита, като се облегчи изпълнението и прилагането. И най-сетне прегледа на Европа 2020, госпожо председател. Е, това е все така на дневен ред. Е, прегледът ще бъде публикуван към края на годината. След общественото допитване и в хода на, на размисъла, който провеждаме, стигаме до извода, че целите следва да се запазят, и понеже структурират всичките ни усилия, а от друга страна отправят недвусмислено политическо послание за приоритетите на Съюза. Инструментите обаче за постигането на тези цели вероятно ще трябва да бъдат адаптирани. Госпожо председател, уважаеми колеги, тъй като сме се събрали тук да разменим мнения, аз с интерес ще изслушам вашите благодаря ви за вниманието. Благодаря. За кратки въпроси ще дам думата. Като ще започна с координаторите, ще има преки отговори от двама ви, за да се получи диалог. With... Uh, Започваме с колегата Касе, координатор на НП. Thank you, Madam Chair. Um, Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, господин заместник, е, председател на комисията. Първият ми въпрос е към комисаря Домбровски. Процеса на семестъра и цикъла на економически надзор вече е по-добър от управлението на семестъра през предишни години. Повече социални елементи са включени и семестърът допринася за приобщаващ растеж. Може обаче да се направи повече. Особено, що се отнася до препоръките към отделните държави. Както и постигането на равновесие между социалната политика и економическата такава. Исках да попитам дали комисаря Домбровски търси по-равновесен подход и дава ли той по-голяма значимост на социалните параметри. Ако може подробности по този въпрос. Сега към комисаря Тайсън. Какво препоръчвате за трайно безработните? Споменахте, че сте излезли със свои препоръки. Бих искал да ги чуя. Благодаря. Uh, Благодаря, господин Каза. За европейския семестър и ролята на социалните показатели и показателите за заетостта. И аз и комисарят Тайсен от самото начало споменаваме че социалните показатели трябва да играят по-важна роля при вземането на решения за економическата политика и изготвянето на препоръки към отделните държави. Това, според мен, вече е факт при сегашните препоръки, но ще продължим да засилваме тези фактори и при новия семестър. Тази година решихме да имаме по-малко препоръки, но те да бъдат по-фокусирани и да се насочат към економическите предизвикателства към пред всяка държава. Uh, yeah, thank you. Uh... Благодаря за въпроса по социалните показатели. Дори работим заедно с комисаря Московиси, за да се включат показателите за заетостта в микро... извинете, процедурата за макробаланс. Какви са препоръките ни при трайно безработните? Подобно на схемата за младежка гаранция, искаме да дадем по-добри услуги за трайно безработните. Защото проблемът не е само да си намериш работа. Разбира се, трябва да има и такова работно място. Но голямата част от трайно безработите, една трета от тях всъщност, вече са безработни повече от две години и те срещат и други проблеми, свързани с отглеждането на децата, социални проблеми, битови проблеми и така нататък. Искаме услугите, които им се предоставят като граждани, да са интегрирани, съчетани и да се получи един пакет от услуги, който да се предостави на тези хора, които да намерят там подкрепата, за да могат да се върнат на пазара на труда. Ето това е част от препоръките, които подготвяме. Е, Благодаря. Сега координатора на социалистите. Двата ми въпроса са към господин Добровски. Господин Юнкер обяви, че в комисията ще работите за засилване на социалния диалог и дискусията, въпросите, които се съдържат в между институционалното споразумение и в Рефит, аз е, по-скоро, завики по тях, е, забелязвам отслабване на социалния диалог. Какво предлагате конкретно? Какви инициативи за засилване на социалния диалог между работодатели, работници и представители на, е, техни, на тези две групи, за да се засили диалога между тях? Към госпожа Тайсен, пакета за трудова мобилност и директивата за командироване за борба за социалния дъмпинг и така нататък. Казахте, че държавите членки са за засилване на контрола, но държавите членки се опитат с ясно законодателство да предотвратят нелегалните действия в това отношение. И точно комисията би трябвало сега да подкрепи процедурите за нарушение срещу държавите членка. Трябва ни по-ясни, трябват ни по-ясни правила, по-ясна процедура. Какво прави в този въпрос комисията? Домбровски. Господин Домбровски, благодаря. за засилването на социалния диалог. Ще спомена някои реални инициативи. Споменах, че трябва да се засили ролята на социалните партньори в европейския семестър. Това вече е факт тази година. Трябва да се предостави повече време, за да се направят консултации с държавите членки и социалните партньори в тях, преди да се подготвят препоръките към всяка една от тях. През следващия цикъл това ще продължи. Ще въвличаме социалните партньори на национално ниво особено когато се залагат приоритетите за годишния обзор на растежа. Ще искаме също така и коментар от страна на държавите членки, питайки ги как работят те с социалните партньори, провеждайки консултации за европейския семестър. За инициативата Рефит за по-добро Okay, е, sorry, Извинявайте, съвсем накратко. Да, за по-добро нормотворчество. Всъщност проведахме среща с социалните партньори, за да обсъдим участието им и да коригираме своите процедури по тяхно искане, особено, що се отнася до оценката на въздействието, публичните консултации, с цел взимане на предвид тяхната конкретна роля. След това, укрепването на двустранния диалог. Двустранният диалог е между работодатели и и работници. Ние там можем да насърчаваме този процес, но не можем да го заменим. Ние участваме само в тристранен диалог. Dank eh, voorzitter. Voorzitter, ik, eh, als u me toestaat, zal ik het Nederlands antwoorden. Um... Ehm, да отговоря, ще отговоря на холандски. Благодаря ви, госпожо Штайнрук. Е, зададохте ми въпрос Попитахте как ще, опред... как ще се справим с проблема с трайните безработни, как ще се справим с социалния дъмпинг. Трябва да кажа, че ние бихме искали да има по-голяма мобилност, защото вярваме в вътрешния пазар и що се отнася до откъсването на тези хора от пазара на труда? От една страна искаме да се преборим с злоупотребите в системата, но от друга страна има държави, които са предприели конкретни мерки срещу социалния дъмпинг. Те бяха обаче остро критикувани. Говоря за писмото, което бе изпратено от Германия, свързано с транспортните работници. Е, заложи се от Германия една минимална ставка за заплащане на час. Чудесно, така е преценяла Германия. Искаше се по този начин да се избегне социалния дъмпинг. Добре, но правилата трябва да се спазват. Е, минималната заплата в е, транспортния сектор е обект на анализ такава може да се прилага и при трансграничния транспорт и каботажа. Когато говорим за транзит и за международен транспорт, това трябва да се прилага, имайки предвид принципа на пропорционалността. Това казахме на правителството на Германия. Сега очакваме отговора на същото това правителство. Сега държавите членки, които въвеждат социални мерки, няма да бъдат наказвани или да им се клати пръст. Не, искаме да има по-голяма гъвкавост, но искаме и да можем да се намесваме там, където има злоупотреби с последствия, които са напълно неприемливи и това може да се види в пакета за мобилността. You'll get more questions on that, I'm sure. Ще има още въпроси по тази тема. from the... Госпожа Търнер от групата АЛДЕ. Yes, it's ECR. ЕКР всъщност. the floor is yours. Госпожа Макинтайр, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Много благодаря и на заместник председателя Домбровски и на комисаря Тайсън. Благодаря, че сте днес тук. Радвам се, че сте сред нас. Ще се върна казаното от двама ви за по-доброто нормотворчество. За мен това не е абстрактна идеологическа идея. Това е път към растеж, а растежът води до работни места – затова тази идея е много важна на, за комисията по заетостта. Господин Домбровски, говорихте за откритост, прозрачност и консултации. Смятам обаче, че трябва да се съсредоточим повече върху оценката на въздействието. Екс-анте, по време на прилагането и накрая постиженията. Иска, иска ми се да чуя конкретни идеи и от двама ви, за това как ще приложите идеите на заместник-председателя Тимерман в тази посока. Искаме, освен това, този процес да е рентабилен. Впечатлен съм, че всички заместник-председатели пеят една песен в кавички. комисаря Георгиева също говореше за оценка на а, инициативата за заетост на младите. Сега, ние нямаме един безкрайен бюджет, така че средствата, които се разходват, трябва да водят до резултатите, които очакваме. Другите аспекти на по-доброто нормотворчество, и господин Тимраманс го каза тази сутрин в интергрупата за МСП, е, че той каза, че трябва да се разгледат и незаконодателните групи защото отговора на всеки въпрос не е нов законодателен акт. Трябва да бъдем малко по-интелигентни при решаването на проблемите. И затова искам да попитам двама ви, какво правите, за да има незаконодателни инициативи за постигане на целите ви. Господин Домбровски. Благодаря. Що се отнася до про-доброто нормотворчество? Основната идея е когато се преценява нуждата от нов регламент, преди да се вземе решението, да се направи оценка на въздействието, да се направи анализ, какви ще са последствията от съответния акт, да се проведат публични консултации, да се ангажират заинтересованите страни и да се получат техните коментари по предложения акт. крайна сметка това ще ни даде възможност да имаме повече информация, когато вземаме решения. Често се бърка идеята за по-добро нормотворчество с други, но ние искаме да се съсредоточим върху приоритетите на първо място и след това да направим оценка преди да се приеме законодателния акт, за да може когато се предлага такъв акт, той да почива на цялостна информация, която да бъде балансирана. Госпожа Тайсен. Благодаря. Що се отнася до по-доброто нормотворчество само по себе си? Сега не мисля, че са ни нужни повече законодателни актове. Каза го още в самото начало на мандата си Европейската комисия. Ние много внимателно разглеждаме идеи за нови актове, съсредоточаваме се върху основните аспекти, както и върху това, което изисква становището на Европа. Това е становището на всички комисари, нямаме дисиденти е, в това отношение. Е, също така всеки гледа работата на другия и преценява как работи той. Що се отнася до незаконодателните аспекти, които могат да се гонят на такова ниво и що се отнася до моят е, мандат, аз мисля за партньорството, създаване на партньорства между образованието, да речем, и бизнеса. Е, не са нужни много документи или законодателни предложения, но можем чисто обективно да постигнем цели, защото ако всички запретнем ръкави, ще видим, че освен разкриването на работни места, големия проблем всъщност е това, че младите може би не разполагат с необходимите компетентности, за да запълват работни места. Това им липсва дори за да стартират с първо работно място на пазара на труда. Така че да се учиш на работното място, това е една нова важна техника. Имам предвид стажовете най-вече. Сега, що се отнася до стажовете, имаме един алианс за стажовете, който бих искал да насърча. Не искаме да излизаме с нови законодателни актове, искаме да действаме по места, по динамичен начин, за да има напредък в сектора. И в този смисъл, ето ви един пример, в който мога да кажа, че няма нужда от нови законодателни актове, имаме нужда от мотивация, убеденост, реципрочност и партньорства между лица с добри идеи. Госпожо Макинтайр, това не винаги се оценява обаче, защото някои мислят, че на политическо ниво си активен само когато предлагаш законопроекти. Не е така. Ние искаме по места да се работи добре. Това искат и нашите а, избиратели. Нашите ни съдят по резултатите. Благодаря, никой не представлява Алде. Явно не. Сега давам думата на Гое. Obrigada. Eh, eu tinha três questões. Благодаря. Имам три въпроса и ще бъда кратка. Първият е свързан с отпуска по майчинство и директивата в този смисъл. Това е една обща отговорност между вас и някои от другите ви колеги. Исках да попитам какво се случва с преразглеждането на директивата за майчинството. Ще има ли ново предложение? Какви са идеите? Каква е отправната точка на това предложение? Особено, особено що се отнася до защитата на жените. След това фонда за, Европ... за гаранция за младите. Хареса ми идеята но искам да попитам нещо. Poder vir a aumentar os montantes. Има ли вероятност средствата, които се заделят за този фонд, да бъдат увеличени? На трето място Това се свързва с един много а, наболял проблем, а то е, че имаме стажове, които заменят постоянни работни места. Младите хора биват наемани като стъжанти. По този начин преди това е бил освободен определен работник, съкратено работното му място, то е превърнато в място за стаж Смятате ли в а, тази програма да работите срещу такива практики, така щото стажовете да не се използват, за да се освобождават от постоянно работно място работещи? Не може да бъдат уволнявани хора, за да се наймат стажанти. Мисля Домбровски. Господин Домбровски. Е, um, uh, Благодаря за въпросите. По първия въпрос Съвсем накратко. Последните месеци работим активно, за да постигнем съгласие за отпуска за майчинство. За съжаление, все още не можем да се разберем с съвета. Работим активно. Искаме балансът между личен живот и професионален живот да бъде запазен. Ако не се постигне съгласие, ще оттеглим предложението си и ще излезем с ново предложение, което да бъде по-близо до позицията за компромиси. Фонда за гаранция за младите. Сега работим по прилагането на съществуващата програма. Изпращаме средствата на държавите членки, както каза комисарят Тайсен. Обсъждаме го вече доста пъти. Искаме да разширим тази инициатива, предоставяйки ново финансиране. Но на този етап искаме просто да заработи на пълна пара инициативата в настоящия и вид. Благодаря. Мариан, да, що се отнася до а, инициативата за младежка заетост. Както знаете, имаше предварително финансиране на първите две години по тази програма. Като цяло програмата бе предварително финансиране. Искам да кажа на колегите от парламента, че и Европейския социален фонд – би трябвало да заделя средства за такива инициативи. На базата на данните, които видях от сметната палата, видях, че 9 милиона и половина за 7 години могат да бъдат заделени по оперативни програми, за да се даде възможност на младите да започнат работа. Така че тази инициатива, когато приключи, в крайна сметка тя няма да приключи е, рязко, не, ще има в дългосрочен план продължаващо финансиране. Та, края, след е, края на програмата 2015 ще видим дали може да се а, е, използват конкретни фондове. Сега, що се отнася до стажовете. Това е изключително деликатен въпрос и много важен въпрос, който засегнахте вие. Знаем, че младите, когато намерят работа, често са на временни договори или частични, или на договори за стажанти, или пък договори за часова работа или по-часова работа. Всички добре го знаем и знаете, че това е възможност след това да се превърне мястото в място с постоянен договор. Ние настояваме в конкретните препоръки за отделните държави това да се промени може да видите, че има разделение на пазара на труда, което споменаваме тези поръки. Има големи различия за граждани, които имат добре запазен статут на работещи, но и е, граждани, които нямат възможност да влязат в този сектор, който е ограничен. Е, и комисията казва, добре, ако това е един преходен период към постоянно работно място. А, ние продължаваме да наблюдаваме ситуацията, записали сме го в конкретните препоръки към отделните държави, за да се постигне усъвършенстване на работата. Що се отнася до стажовете също така, важно е да говорим за висококачествени стажове. Не става дума младия човек за известно време да го сложим някъде и да не го ползваме, да не го учим. Не, трябва да има, разбира се, социални мерки, но трябва да се повишат е, качествата, професионалните възможности на младите хора, за да си намерят след това работа. Благодаря. To, uh, Благодаря. Сега Давам думата на координатора за зелените. Имате минута. Благодаря. Исках да задам въпрос, който е свържен с стратегическата насока и по-конкретно с програмата за зелени, екологосъобразни работни места, нисковъглеродната промишленост и измененията в климата, е, където Европейския съюз се е ангажирал да е, направи преход към е, програма за достойни работни места, качествени работни места и така нататък. Интересуваме как е, тази, този аспект, заетостта е на комисията и работата на комисията по заетостта е пряко свързана с тази тема, съответно и с дългосрочния план. И как тази концепция се стикова с стратегията за уменията, за да имаме умения, които да отговарят на определени отрасли, а не просто да създаваме умения най-общо. Това е части от е, конкретните препоръки за държавите, регионални планове и така нататък. Колкото до социалните партньори, знаем, че една сериозна ангажираност на социалните партньори по страни, по отрасли, може да доведе до важни изменения в ресурсната ефективност, методите на работа, съкрещаване на въглеродните емисии – как изглежда тази част от дневния ви ред е, от гледна точка на социалния диалог. Господин Дамбровски първо. Първо, както знаете, има съобщение на комисията от 2013 година, в което се набляга точно на това, на създаването работни, зелени работни места и какво трябва да се направи, за да се засили потенциала, елемента заетост в екологичната програма. Пък и как ще изглежда това в нашия пакет за заетост. Така че връзка съществува определено. Като питате за препоръките по страни, както казах, ние решихме да работим по по-малко, но по-добре насочени, фокусирани препоръки с ударение върху социално-економическите въпроси. В този смисъл няма да имаме този път тази година препоръки по енергетиката, т.е. по един принцип работим, а не да дублираме въпроси, които попадат в сферата на други политики. И проблеми, които могат да се решават чрез документи Енергийния съюз. Разбира се, целите 2020 все още са на дневен ред. Ние все още работим по постигане тези, за постигане на тези цели. Пък и преглед, правим, работим по преглед на стратегията за 2020. Доколкото до целите за емисиите, мисля, че напредъка се оказа по-добър там, отколкото по други цели. Например, заедостта или намаляване на бедността. Благодаря. Госпожа Тайсен. Благодаря за въпроса. Да се променят, да се промени заедостта, качеството на работните места да бъде променено. Задължението да се приеме дадено работно място, това е са неща, които бяха подкопани по време на кризата. Много щети нанесе тя на този аспект. Но междувременно економиката се развива. Говорихте за уменията, видовете умения. Те са в сърцевината на нашата дейност. Трябва, това е една от линиите, по които трябва да работим конкретно. И разбира се, нашата програма за множествените умения е, е много е, важна. Ние си даваме е, ясна сметка за това, кои отрасли имат нужда от конкретни умения и какви нови умения трябва да се получават, добиват, които, в които, от които има недостиг днес. Сега не мога да ви кажа дали Европа ще действа в една или друга посока, защото много от нещата зависят от е, държавите членки по отношение на образованието и други, но ние работим и в тази насока. Колкото до приемането, сертификацията на е, уменията, да, е, има вече пътя е прокаран това отношение. Сега, Лора. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисара Домбровски и комисарката Тисен. За господин Годомбровски си има няколко въпроса. Първо, първо, можете ли да коментирате какви са економическите прогнози тази пролет, както и разликата между агрегираните данни за безработицата в държавите от еврозоната и държавите, които не са в еврозоната. Дали може да коментирате това. Тази сутрин колегата Тимерманс говореше за рефит, по-доброто законотворчество, нова възможност за малките и средни предприятия, кислород е, за економиката и така нататък. Големи думи. Ако може конкретно, три конкретни елемента, ясно казани по този рефит. Какви методи, какво конкретно смятате да правите. След това, социалния диалог. Ципрас казва, споразумението по плана за помощта към Гърция веднага бива отхвърлени. Ние сме граждани и на кого да вярваме? Къде е истината? На комисарката Тисен, която се питам дали ни чете често, защото и особено, що се отнася до гаранцията за младите. Това се провали в Италия и породи недобри чувства у италянците. Не го казвам, аз казва го Сметната палата. Ще говорим с Сметната палата днес. Тя ни обвинява, че сме сред най- зле ползващите инструментите в Италия. Не сме създали работни места, не сме създали ефикасни инструменти. Днес дори в италианската преса за пореден път ни късат в кавички на изпита, защото казват, младите в Италия не са компетентни и са безработни. Дори у нези, които са компетентни, казват, те пък нямат възможности. Така е, го казват международни организации, а не е, движението 5 звезди. Е, сега, контрол Контролът е важен, защото механизма блокира, що се отнася до е, комуникацията, информацията, кога се изпраща, кога пристига. След това комисарят Домбровски говореше за това ще се намесваме с държавите членки, е, т.е. не може да се намесваме когато говорят държавите членки с социалните партньори. Трябва да ви кажа, че трябва да внимавате, защото вижте как е, се направи реформата на образованието в Италия. Един вид, ние казахме ябълка, накрая получихме круша. И какво стана? Партньорите не се разбраха. Има, да, консултации с социалните партньори, ама е хубаво да се вземе предвид това, което казват, защото иначе хората си мислят, че се подиграваме с тях. Мистер Домбровски. Господин Домбровски, имате думата. Доста въпроси е, поставихте, които трябва да отговоря за една минута. Първо, економическите прогнози. Ясно е, че в пролетната економическа прогноза ние всъщност е, констатираме економически растеж. Очакваме 1,8% за економическата пространство, економическо, еврейското економическо пространство е 1,8 е за Европа на 28-те. Тоест и в цялото економическо пространство, европейско пространство, економическо пространство и в самите членки се вижда лек растеж, така че това, което е 11, е, безработица в 28-те 9 и 8. Тенденцията обаче е надолу, както в европейското економическо пространство, така и в е, страните членки. Разбира се, има разнобой, различия между държавите членки. Нивото на безработица е доста се различно в отделните държави членки, но между европространството и не европространството няма а, съществени е, различия. По инициативата Рефит става дума повече за законотворчество, процес на вземане на решение, на законотворчество и именно провеждане на консултации при вземане на решение, оценка на въздействието и публични консултации преди да се пристъпи към конкретна инициатива, законодателна инициатива, за да имаме, разбира се, решения по-балансирани и почиващи на солидна информация. Госпожо Тайсън, благодаря. Ние знаем, че във вашата страна трайната безработица е доста висока предвид е, нивото на италианските на образование в Италия, процес, процента между е, хората с дипломи и безработните с дипломи там е, е особено висок. Ето защо не сме очаквали инициативата, е, младежката инициатива да реши всички въпроси, но е важно да се проведат структурни реформи, така че да може да бъдат реинтегрирани на пазар на труда младите. Това не може да стане с, е, от днес за утре с един удар. С един, а, е, а, е, удар. Би трябвало тези действия да се придружават, да бъдат придружени от конкретни мерки, колкото до Италия. Не става дума само да се правят конкретни разходи, но да се запитаме по какъв начин се харчат тези средства? Каква полза ще имат е, младите хора, за които са направени? Каква промяна ще предизвика всичко това? И после 6 месеца, каква промяна би довела тази инициатива? Дали ще се отворят повече работни места? Разбира се, колкото до оценката, Показателите са прияти в е, МКО и работата група на съвета. Наистина там има качествени предложения, където политиката за младите е много добре се насочва в много добра посока. Това ще се от отрази в препоръките по страни. Разбира се, не можем да очакваме чудеса, но очакваме напредък не твърде е, забележителен, но е, това става бавно. Необходимо е промяна в отношението. Е, във всеки случай тази инициатива дава шанс на младите хора да намерят работа места. Благодаря. Списъка на оратори е твърде дълъг. Имайте предвид, че имаме и гласуване след е, тази много интересна дискусия. т.е. опитайте се да бъдете пределно кратки. Кратки въпроси, не повече от минута. И от... насочете ги ясно и точно дали към господин Добровски или госпожа Тайсън. Пак казвам, много кратки въпроси, за да можем да дадем възможност за всички. Боя се, че няма да успеем, но ще се постараем списъка за гласуване. Моран Шартие, Юнгерия, Сман, Бенифай, Бехер, Тибесиус. Чувате го. Ролайн, Башир, Райнке, Лопес, Сойдорова и Пирински. That means that Yes, and uh, stick to the minute and choose one of... Uh, uh, Повтарям, моля, е, в една минута се вмествайте и въпросът да е насочен към, определено към кой комисар. Нора Шартие, имате думата. Благодаря, госпожо председател, господин вице е, заместник е, председател. Първо ще благодаря за ефикасността, ефик Късността на, по инициативата за предварително финансиране, първоначално финансиране на заетост за младежката заетост. Два месеца и половина за за задвижване и започване на използване на фонда, който е в... Мисля, че това ще даде, така, ще дъхне вяра на гражданите в Европа. Първи въпрос младите между 25 е, и 30 години, когато се прилага социалния фонд, има значителен брой е, безработни младежи между 25 и 30 години. Какво правите конкретно за тази възрастова група? защото много от тях е, нарочно бавят е, следването си и отлагат, просто защото не могат, да, намерят, не могат да намерят работа. След това за уменията. Как е, ще направя така, че уменията да бъдат, да отговарят на нуждите на пазара. Това означава да се промени отношението към образованието като цяло как бихте какво ще направите за научно-изследователската резойна дойност по отношение на хората с е, увреждания? Благодаря. Точно две минути от не вашия въпрос. Моля ви, не повтаряйте опита. Да отговоря в две думи госпожа, на госпожа Морен Шартия. Благодаря за хубавите думи относно нашето сътрудничество по предварителното финансиране и подобряване на е, финансирането на младежката гаранция. Това е наистина една съвместна работа с парламента. Благодарение на тази, това сътрудничество успяваме. Съгласна съм с е, вас. Е, сега за уменията. Трябва да дадем шанс на младите при първото им работно място, при това е винаги проблем. Предприятия трябва да са наясно, че младите не излизат от учебните заведения готови за работа. Би трябвало да се променят някои неща там. Трябва да се увеличат контактите с предприятията, да се търсят партньорства, за да могат наистина да са по-добре подготвени за пазарната на младите. Тук вече става дума за, стана дума за стажуването, за стажовете, за е, чиракуване. Всичко това са форми на работа. Закона за е, хората с увреждания целта е именно да се създадат възможности за е, тези хора на вътрешния пазар. Разбира се, е, целта е повече научни изследвания, по-добра конкурентоспособност. Е, работим и по въпроса за хората, проблемите на хората с увреждания, с акта, закона за достъпа. Благодаря. Ще задам въпроса си на холандски. Uh, към комисаря Тайсън. В Рифит се съдържат предложения, например по линия на институциалното споразумение. Идеята е да се ограничи възможността социалните партньори да сключат такива споразумения. Ще се противопоставите ли на това предложение? Разбирам, че Имате предложение по пакета за мобилност на работниците. Предложения свързани с координиране на социалните политики. Аз, е, откровено казано, съм много разочарована от отговора. А, би трябвало да се заемем с проблема без е, колебание да запълним празнотите в законодателството Въпросът ми е, възнамерявате ли да законотворчествувате, да законодателствате в е, тази област? И накрая имаше изслушване на сектора авиация. Доста социален дъмпинг има и там. Какво смятате да правите в този отрасъл? Част от е, този въпрос е насочен към господин Домбровски. С него и господин Тимерманс ние се срещахме с социалните партньори, говорихме и на неформалната среща в Рига по тези въпроси и имаме е, инициатива да излезем с конкретни законодателни предложения. Има споразумения, които са достигнати е, автономно с социалните партньори, те ще се отразят на нашите законодателни предложения. Дали водим консултации по същия вид законодателство? Не. Има известна специфика между социалните партньори. Ние разговаряме с тях, бихме искали да наблегнем на това. Има много специфични въпроси и ние обърнахме внимание на този въпрос, когато комисията пое започва този мандат. Публичните консултации за постигане на съгласие между социалните партньори бихме искали точно това да се отрази след това в проекто законите, колкото до е, трудовата мобилност. Нищо не е фиксирано в това отношение. В момента ние Очакваме предложения от е, е, по координиране на социалната сигурност, командироване работници за работа в чужбина. Не мога да ви кажа конкретно, не сме решили окончателно. Ако парламент има някакво конкретно предложение по това как да подобрим сегашното законодателство, свържете се с нашите служби. В момента работим също и по въпроса за авиацията и защита на работниците в е, въздухоплавателната е, индустрия. Работим с е, комисаря Вълт да видим какво можем да направим за решаване на проблемите в тази област. Господин Ман, благодаря за минута, наистина. Доста е трудно Тук що говорихме за е, споменахме директивата за изпращане на работа в чужбина. Тук има едно е, основно недоразумение. Става дума за движението е, транспорт или е, управление на е, летища. Е, всичко това е, почива върху известни норми за качество. Но ако, например, трябва да се прави контрол на работното място, би трябвало работещи черни, на черно работници да бъдат отстранени, е, защото е, трябва да се спазват необходимите норми на, е, за безопасност на труд. Тази мобилност не може да бъде без, безрезервна много въпроси са свързани с това. Ние всички искаме да имаме вътрешен пазар, искаме да имаме общи правила, но не искаме това, което сме постигнали което сме постигнали като качество и като стандарти да бъдат поставени под въпрос или подкопавани от социалните партньори. Към вас беше въпроса, госпожа Тайсен. Благодаря, Тома, за въпроса. Съгласен съм с тревогата, която изразихте. Съгласни сме, че е, наистина единния пазар трябва да функционира и ние се отстояваме ценност на система в Европа, економически и социални ценности и това е сърцевината на нашата е, економика. Те са неразривно свързани, двете неща и когато вземаме решение, трябва да те да отговарят на европейското законодателство. Минималната ставка в Европа е, в Германия е нещо добро, в транспортния отрасъл също, ако е възможно да се въведе, но наистина има остра реакция и някои оплаквания, жалби, така че да видим сега от е, правна гледна точка нещата да са издържани трябва да сравним това, да, да го съпоставим с европейското законодателство и договорите, е, да видим е, до каква степен всичко това е съвместимо и след това ще върнем топката на германските е, власти, да видим как те ще реагират. След това ще продължи диалога по транспортния отрасъл. Но искаме да направим така, че вътрешния пазар да функционира и очевидно държавите членки имат съответните правомощи и задължения по отношение защита на работниците и ние напълно сме съгласни с това. Благодаря. Е, госпожо комисар, знаете, че като следствие от економическата криза, редица деца, е, които са застрашени от бедност и социална изолация, е близо милиони. Според Евростат 26,5 милиона деца в 28-те страни са в риск от бедност или социална изолация. Ние призоваваме за създаване на детска гаранция, за да може всяко дете, бедно дете да има достъп до безплатно образование, здравеопазване и жилищно, нормално, прилично жилище и е, прехрана. Комисията има ли намерение да подкрепи нашия призив и да е, излезе с конкретна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 които доскоро засягаха по-възрастните, сега някак си слизат надолу към възрастовите групи. И през целия човешки живот а, а, трябва да се полагат грижи за, за семействата, тъй като наистина най-вече страдат децата – и оттам детската бедност води до разрастване на бедността сред възрастните. Необходима е социална подкрепа за засилване, за укрепване на способността на всеки да намери работа. Най-добрият начин да се преодолее бедността е да се намери работа. Един Европейски фонд за гарантиране на правата, които вие посочихте. Няма такъв е, фонд, е, не се поставя така и въпроса. В един по-дълъг е, срок може да се говори за европейски фондове, които съществуват и биха могли да играят стабилизираща роля, но няма отделен фонд, няма, няма средства отделени в Европа специално за това. Можем да се надяваме в по-дългосрочен план и тази идея да се реализира, но част от нашата социална политика така или иначе е подкрепата на семейството. Благодаря. Първо, положителната констатация, че социалното партньорство трябва да се засили. Второ, предварителното финансиране аз бих тълкувал като едно разпространяване на статуквото и продължаване на статуквото на държавите членки до края на годината. Ако с тези е, пари могат да се е, да се, може да се направи нещо по младежката гаранция. Господин заместник е, председател, коригирайте ме. Минимално, минимално заплащане, минимални права на работниците и никаква хармонизация на социалната политика в Европа. Това ли е линия на Европейския съюз и на комисията? Това ли е, е линията им? И ако не е, е къде е, е, е бъдещето ни? Окей. Uh, okay. So on the question of, um... По въпроса за минималната заплата. Позицията е ясна. Европейската комисия насърчава на въвеждането на минимална работна заплата и в разговори с отделните държави членки страните, в които няма предвидена по закон минимална заплата, комисията препоръчва да се въведе такава и да се актуализира в съответствие с производителността. Що се е до социалната политика, въобще не би говорил за хармонизация на социалната политика, тъй като, както знаем, тя е прерогатива най-вече на държавите членки. Обаче има място координацията на социалната политика и е, решаването на някои трансгранични проблеми на социалната политика. Съвсем накратко ще отговоря. Госпожо председател, що се отнася до инициативата за младежката заетост, през 2016 година ще бъде публикуван доклад той ще бъде представен на вашето внимание и, и ще обмислим резултатите. Държавите членки фактически ще трябва да докладват по определени показатели, ние ще ги обобщим и ще ги представим на вашето внимание. Госпожа Трапезиус, два въпроса. Два въпроса, госпожа Тайсен, имам. Казахте за парите за младежката, за франтлоудинг финансиране на младежката инициатива и мерките, които предвиждате. Какви мерки предвиждате? Какви звена за контрол за изпълнение на тази е, младежка инициатива? Е, предвиждате, например, при такава безработица в Гърция, е, би трябвало наистина да се помисли за създаване на качествени, добри работни места. И второ, искате повече средства да заделите за обучение 2 милиарда е, се, е, с 2 милиарда се съкрещават е, фундаменталните изследвания, се финансира програмата Юнкер. Как ще стане това? Как ще се развива научно-изследователската и развойна дейност с съкратени средства? Какво да се прави, питате, за да се управлява и контролира тази инициатива, ние разполагаме с необходимите средства. Когато Европа харчи своите пари, тя разбира се контролира как се освояват те. И а, тук а, следим единствено количествените а, показатели от друга страна обаче за някои инициативи, в това число за младежката заетост, ще се следи и качеството и ще бъдат приети, как се каже, драконови мерки. Държавите членки се оплакват от прекалено строгия режим, обаче ние ще следим случая за младежката заетост, за мерките в областта на образованието, не само за количественото изпълнение, а и за качественото. Например, 20% от е, гражданите имат е, основна образованост. Е, общо взето грамотни са и могат да работят с числа на елементарно. И значи основната компетентност, основната образованост не може да се, да се пренебрегва. Първо, нека напомним, че ние сме внесли е, конкретни предложения, е, специално за мобилността на е, работниците и би трябвало да ни се отговори. Ние определено държим на това. На вниманието на господин Домбровски с трябва да кажем, че с международните, финансово институ... международните финансови институции до голяма степен погрешно прогнозираха социално-економическото въздействие на строгите бюджетни ограничения в Гърция. И в тази връзка въпросът ми е за европейски семестър, инструмент за координиране на економическата политика, с която разполага днес Европа. Вие Имате ли обаче възможност да следите въздействията на конкретните препоръки, които правите на вниманието на една страна, върху други страни? Тоест, изследва ли се макроекономическото въздействие на страновите препоръки, които отправят? Тъй като, е, отново връщайки се, например, за Гърция, е, подобно невнимание може да породи тежки последици на вниманието на заместник председателя Домбровски беше този въпрос. Благодаря ви за въпросите за европейския семестър и страновите препоръки. Разбира се, когато излизаме с такива специфични за всяка отделна страна препоръка, ние ги формулираме възоснова на приоритетите на европейския семестър по годишния обзор на растежа знаете, за благоприятен инвестиционен климат, е, структурна реформа и, и разбира се, финансова дисциплина. И тези приоритети от годишния обзор на растежа се превръщат в конкретни политически е, препоръки за действие на вниманието на всяка отделна държава членка. И разбира се, оценяваме ефекта от изпълнението на една или друга препоръка върху економическия растеж и заедостта в дадената държава членка. Ние анализираме по-отделно положението във всяка от държавите членки, след това изслушваме отзивите на, на различните отговорни представители на държавите членки, в това число социалните партньори, и след това в съчетание с приоритетите по обзора, за растежа, по обзора на растежа формулираме препоръка. Благодаря, госпожа Сандер. Благодаря, госпожо председател. Въпросът ми е към госпожа Тайсън. Бих искал да се върнем на мобилността. Отбелязах си тук инициативите, които са в ход е, с цел да се благоприятства трудовата мобилност, аз е, бих искала в тази връзка да кажа, че мобилността представя шанс, възможност, особено за младежите. Но също така бих искала да обърна вниманието ви на препятствията, които все още са на лице пред тази мобилност в редица части от Европейския съюз и най-вече по граничните райони, от какъвто съм и аз, определени е, фактори е, се ангажират да облегчат през граничните контакти и през граничната трудова мобилност. Е, у нас, например, е, е, по линия на мрежата ЕОРЕС е, действат е, е хората динамично, ентусиазирано, обаче трябва да се държи сметка за това, че са безкрайно обесърчени тези местни активисти от тежкия режим на европейско финансиране. Финансиране именно за насърчаване на мобилността. Изключително трудно се работи е, по привличането на европейските средства. Всяка година трябва да се подновяват е, преписките. И се опасявам, че тези препятствия, тези чисто бюрократични, административни препятствия са препятствия и пред мобилността. И на второ място, е, освояването на чужд език. Извинявайте, прекъсва председателката. А, е, имате ли някакви идеи за чуждоязиковото обучение? Благодаря, госпожо Сандер. Да, е, ЕОРЕС е, е, наистина има особена заслуга за обличаване на мобилността и си даваме сметка, разбира се, за наличието на, на редица правила, на, на цялостната финансова уредба, която затруднява, те да се каже, живота на хората. Госпожа Георгиева, нашата заместник-председателка, която се занимава с бюджетните въпроси, добре разбира всичко това и вече работи за евентуално упростяване на финансовия режим, в това число и за по-лекото функциониране на, на, на ЕОРЕС. По-нататък ние не само ще засилваме ЕОРЕС, а и ще се погрижим за по-доброто функциониране на мрежата на бюрата по заетостта. Това, това, вече, това вече е вход. Работим с, е, с националните служби по заетостта и, и търсим тяхното презгранично сътрудничество. Благодаря. Шон Саймън. Благодаря, госпожо председател. Заместник председател Добровскис, може ли да ни отговорите категорично за командированите работници. Работенето на парче по уредбата на социалното осигуряване не стига. Въпросът е за функционирането на Европейския съюз. В Великобритания скоро ще бъде произведен референдум и главният въпрос, главният залог в този референдум ще бъде мобилността на чуждестранните работници е, и с аргумента, че чуждестранните работници вземат работни места в Великобритания при условия, които не са благоприятни за местните търсещи работа. Всичко това е породено от режима на командироване на работници, от режима на трудова мобилност в Европейския съюз. Нуждаем се от нова директива, за командироването на работници. Това обеща господин Юнкер по време на изборите. Това е една от спойките, прочем, на Европейския е, съюз и е, уверявам ви, ако не се направи нищо, Великобритания, макар и първа, няма да бъде последната напуснала съюз. Вижте, не бива да се объркат две неща. Не бива да се обърква свободата на движение от една страна с движението или командироването на работници от друга. Е, тъй като свободата на движение е една от фундаменталните, от основните свободи, на които се крепи Европейският съюз и както категорично заяви председателят на комисията Юнкер, четирите свободи не подлежат на предоговаряне. Сега, командироването на работници е по-частен въпрос – който засяга определени работодатели, командироващи свои наети лица за извършване на услуги на територията на други държави членки. Има проблеми, свързани с тази директива и комисията наистина се ангажира да работи за целево изменение и допълнение на тази директива и с комисар Тайсън ние вече работим по прегледа, по евентуалното изменение. Но отново двете неща не бива да се смесват. Благодаря, господин Ролайн. Бих искал, господин комисар, да ви върна на социалния диалог. Аз съм съгласен с казаното от вас, че социалният диалог преди всичко е работа на социалните партньори. На комисията има важна роля и отговорност. А именно да създаде рамката да създаде условията за социалния диалог и още повече този диалог да не бъде просто диалог на думи, а да води до конкретно поети ангажименти и е, договорености. Наистина беше проведена конференция на високо равнище – социалните партньори довършват в момента на последните етапи са от разработването на своите програми и сега моментът е особено благоприятен, мисля, за активното подновяване на европейския социален диалог. И се питам дали по някакъв начин не би могло да се облегчи този процес. По въпроса за професионалното обучение, за професионалната квалификация, за чирачеството, не би ли могло да им се предложи социалните партньори да сключат някакво споразумение, някаква договореност в рамките на целия Европейски съюз, именно по конкретния проблем за трудовата и професионалната квалификация на търсещите работа. Така, що се отнася до социалния диалог? Както е, и казах вече, Европейската комисия се ангажира да укрепва социалния диалог и, и, и вече предприе първите практически стъпки, в това число чрез засилване на ролята на социалните партньори в рамките на европейския семестър и съвсем наскоро като обърна особено внимание на е, самостоятелните споразумения между социалните партньори е, в контекста на въпроса за, за оптимизиране на нормативната уредба. Така, та, Целта е да се отчете особения статут на социалните партньори съгласно учредителните договори на Съюз. И тези самостоятелни, тези автономни споразумения са е, един от начините да се повиши е, ролята на социалните партньори. И да, разбира се, Европейската комисия вижда е, роля за себе си и съдействането на двустранния диалог за постигането на такива споразумения, но комисията би могла само да се действа, разбира се, край на краищата, след като отношенията са двустранни и те са отношения между работодатели и работници. И е, да, има възможност да се търси и тристранен е, разговор. Мислим за някакви нови начини на структуриране на, на такива едни тристранни консултации. Благодаря. Господин Башир. чрез вас, госпожо председател, бих искал да благодаря на заместник председателя на комисията Добровски си на комисар Тайсон за това, че се озоваха на нашата покана да разбеним мнения. Е, в един от отговорите, които вече дадохте на въпрос, зададен от колега от Италия, е, е, вие казахте, че следите внимателно ставащото в Италия. Питам ви, Следите ли какво става в Великобритания, откъдето съм аз пък? Е, Великобритания е красноречив пример за успех, за економически успех, най-преуспяващата економика в развития свят, след Съединените щати. Създадохме 2 милиона нови работни места от 2010 година насам и плановете са да бъдат създадени още 2 милиона за следващите 5 години мандата на новоизбрания парламент. Работа за всеки го, който я пожелае. Как постигнахме това? като придадохме по-висока привлекателност на заетостта в сравнение с безработицата. Социалните помощи са мярка от последна необходимост, не от първа необходимост. След това, е, е, чрез изменение на данъчното облагане, направихме така, че хората на минимални, с минимални доходи не, не, не, не, не плащат данъци. Вие говорихте за младежката заетост, за е, висшите учебни заведения като фактори на заетостта, но чирачеството също е, е, е решение. В Великобритания е поет ангажимент да бъдат създадени 3 милиона нови възможности за чиракуване. Защо да не се направи нещо подобно в Европа? като е, се е, е, осигурят на работодателите онези наети лица, от които те именно се нуждаят. Госпожо Тайсън, мисля, че този въпрос е за вас. Благодаря. Държавите членки трябва да се учат една от друга и трябва да се научат да преодоляват и препятствията, които са изправени при тях пред, във вътрешен план. Стажовете. Да, искаме от работодателите да разкриват такива места. В някои това се спазва. Има такива места за стажове, в други не. От друга страна, посредством този алианс или съюз за стажуването, искаме да дадем един тласък тласък и да видим как можем да направим стажуването един нормален процес. Каква форма на стажуване всъщност биха искали да използват студентите държави членки. Райнке. Thank you, Madam Chair. I would have a very quick question, so maybe you can give the uh, possibility to both. Два, два въпроса, дано дадете възможност и на двамата комисари да отговорят. Е, е, вие е, какво мислите за минималните социални стандарти, които са неотложно необходими в Европейския съюз по-настоящем и ще работите ли за въвеждането по законодателен път на основна социална защита? Благодаря. Има стратегия, програма социална и тя се вписва в работата по економическия и паричен съюз. Ако питате какво мислим ние лично, така накрая ще онова, което е от значение е позицията на колегиума, на, на колективния орган. В край на кращата комисията взима колегиални решения. Моето лично мнение е, че би следвало да се въведат минимални норми, минимални стандарти на социална защита, за да се сложи край на тази нисходяща спирала в, в, в е, социалната политика. Но нашите правомощи естествено са ограничени. И както каза колегата, наистина по-голямата част от правомощията принадлежат на държавите членки. Ние се опитваме с държавите, с социалните партньори да работим поне, е, да, да бъдат изработени показатели е, за е, оценка на, на социалното положение. И, както казах, препоръчваме въвеждане на гарантиран минимален доход в различните държави членки. Благодаря, господин Лопес. Благодаря на двамата представители на, на комисията. Сега един съвсем прост е, директен въпрос е, за обещетението за безработица в Европейския съюз. Говорили сме по този въпрос. В парламента комисията го има на дневен ред, министрите са се занимавали с него. Е, и аз мисля, че Европейската комисия дори се е опитала да, да предложи нещо конкретно. И въпросът е важен от, от, от две гледни точки. Първо за социалното измерение, социалната политика на еврозоната и другият аспект е макроекономически. Тук не става въпрос само за солидарност, а за преодоляване на асиметричните е, сътресения, на които са подложени различните държави членки в условията на днешната криза. Така, вижте, това е една от темите, която бе повдигната в контекста на все по-дълбокия економически и паричен съюз и за въвеждане на общо европейска гаранция или, или схема на обещетение при безработица. Както казах е, в самото начало, петимата председатели на европейски институции работят по нов текст е, на, на доклад за по-нататъчното развитие на економически и паричен съюз, е, който през едните месеци, който доклад, ще бъде представен на съвета и на парламента. Аз разбира се не мога да, да предскажа съдържанието на този доклад, но Общо взето е, е, размисълът е в посока към по-непосредствените, по-краткосрочните проблеми в рамките на действащите договорни положения. И въпросът, който вие задавате, се обсъжда наистина и в контекста на така наречения бюджетен или фискален капацитет на еврозоната този етап обаче не бих могъл да коментирам. Очевидно, съдържанието на доклада, който ще публикуват петимата председатели. Но това е в полезрението им определено. Госпожа Сойдрова. Благодаря на представителите на комисията за структуриран диалог. Към комисарката е въпроса. Програмите за насърчаване на заетостта са, заедно с следните инвестиции са добра а, мярка и това а, някак си отговаря на тенденцията към спад в е, безработица в държавите членки. В Чешката република тенденцията е същата, но имаме проблем с заетостта на младите хора, в, е, които живеят в е, изолирани общности. Има ли, въпросът ми, има ли някакви програми, чрез които да се облегчи бюрократичното време, да се улесни възможността на тези хора да да участват и да се ползват тези програми, някакси те да бъдат по-точно насочени към този вид хора. Европейската комисия, второ, използва само механизма за открито е, координиране, но би могла комисията, например, да следи по-близо ситуацията, защото и да контролира по-добре, защото данните на Евростат не са достатъчни. Смята ли комисията да провежда по-добре мониторинг, по-добре да оценява резултатите, свързани с заетостта? Zorg van de ook uit naar bijzondere doelgroepen. Благодаря. Комисията, разбира се, проявява интерес към определени целеви групи. Знаем, че в нашето общество има по-уязвими е, социални слоеве е, и към, към тях ние определено насочваме своето внимание. Е, в докладите и препоръките по страни ще видите, че от редица държави членки ние искаме да поставят в по-голяма степен акцента върху някои уязвими групи и препоръките са диференцирани между страните. Опросяването на режима на освояване на е, европейските средства в рамките на многогодишната финансова рамка е също е, мярка. А, що се отнася до казаното от вас за статистическата информация, най-общо е, ние поискахме от е, Евростат конкретна информация за оценка на социалното положение във всяка от държавите членки. И а, така настояваме пред Евростат а, да предоставя данните в по-кратки срокове и да се грижи за тяхната съпоставимост. Благодаря, госпожо председател. Аз внимателно изслушах всичко и трябва да, да кажа, че а, констатациите са пределно ясни. Безработицата се шири, е, младежите най-вече страдат от нея, спада покупателната способност. Лека по лека вървим надолу. Бавно, но сигурно. Е, проблемът обаче е, че е, от всичко, което чух, все така се набелязва стремеж да бъдат преодолявани последиците, макар добре да се знаят причините. Тук става въпрос за, за глобализацията, става въпрос за е, е, придобиването на все по-финансов е, характер на цялата економика. Става въпрос за заетост, която вече не може да бъде управлявана. Става въпрос за криза в здравеопазването. Въпросът ми е прост. Кой ще му отговори? и Защо най-сетне не желаете да насочите вниманието си към действителните причини? Госпожо Тайсън. Аз не споделям а, вашия анализ. Казвате, че не обръщаме внимание на причините. Не, нашите общества се преобразуват, търпят еволюция и, и, и социална, и технологична. натъкваме се на, на сътресения с, с сериозни последици. Но да сложим край на глобализацията, едва ли? Е, да, предизвикателства има, преодоляваме ги. Е, Европа се организира за битка, ако щете. Е, това е едно от основанията за съществуването на Европейския съюз. Държавите членки сами не биха могли. Заедно единни сме по-силни. Ние сме носители на непреходни ценности в Европейския съюз, които отстояваме, съгласно които се опитваме да живеем. И Европа трябва да разполага с достатъчно правомощия, за да направи онова, което вече не е по силите на отделните държави членки. Благодаря. Много хора успяха да ви зададат въпроси. Много бързо отговаряхте. Отговорите бяха кратки, но убедителни. Скоро ще ви поканим отново защото ще имаме нови въпроси към вас. Благодаря. Продължаваме с гласуване. За две минути кратка почивка и подгответе листата и списъците. have your voting cards ready. Моля да се подготвите за гласуване. Proceed uh, with the... И сега десета точка uh, circular economy. Кръговата економика, проекто становище, изменения. Already, uh, with... Започваме. Изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис. Компромиса. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 10. Десето изменение това, нали? Да. За. Против. Отхвърлят се компромис Б. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против въздържали се, приема се. Компромис Д. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. 31. За. Против. Въздържали се. Приема се. 32. За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 Приема се. F за. Против. Въздържали се. Приема се. G за. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто изменение. За. Против. А, не. Отпада. Седем. 57 изменение. За. Против. Okay. It's first amendment 7. Добре, първо седмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по седмо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 57. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. Хаш. За. Против. Въздържали се. Приема се. Петдесет и девето изменение. За против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, хвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 62. За. Против. Въздържали се. Приема се. 64. За. Против. Въздържали се. Приема се. 66. За. Отпада. 67. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега по цялото проекто становище с претърпял изменения, електронно гласуване. Моля гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Чудесно. Fantastic. yeah. uh... Then we go to item 11. 11 точка за субсидиарността и пропорционалността. Изменение 1 за против въздържали се приема се. Проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Компромиса за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Девето изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 изменение за, против, въздържали се, приема се. 14 изменение. Amendment 15. 15 изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Please. Was it wrong with Sorry, uh, but I think we should... Извинявайте, но мисля, че трябва да гласуваме по 14. Окей, 12 and Okay, so sorry. Не приехме 12 и 13. Да, не съм разбрала. We have to repeat. Трябва да повторим гласуването по 15-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение? Не. Проверка. Добре, проверка по 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Е, е. Изменение 21. За. Против въздържали се, отхвърлят се. Изменение 22 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 23, 24 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 за. Против. Въздържали се. Хвърля се. 31 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Amendment 31. 31 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 за, против, съжали се, отхвърля се. Изменение 47 отпада. Компромис Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 54 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 55 за против, въздържали се, проверка. 55. Моля гласувайте. Край на гласуването. Виждате резултата. Сега гласуваме по проекто становищата с изменението. Or whatever. A roll call. Моля, гласувайте. Гласуваме по цялото проекто становище. Всички ли гласуваха? Uh, Още два гласа чакаме. За, казва председателката. Приема се. Great. Then we'll go to, uh... Преминаваме към uh, нашия принос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 Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по девето изменение. Моля гласувайте. And it's still open, uh, but... Все още може да гласувате. Край на гласуването. <laughs> Uh, Хубаво е да се проверява. Uh, uh, Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11. Пада. 12. Оттеглено. 13. Разделно гласуване. Гласуваме по първата част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. 13 изменения. Край на гласуването. Приема се. Втора част на 13 изменения. За. Против. Въздържали се. Отвърля се. 14 изменения. За. Против. А, не. То е отпаднало. Преминаваме към 15 изменения. За. Против въздържали се, приема се. Проверка по 15-то. Моля гласувайте. And, uh, is... Край на гласуването. Приема се. 16-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17-то изменение. За против, въздържали се, приема се. 18 изменение. За, против, It's compatible. А, не, то е съвместимо. Проверяваме го електронно. 18 изменение. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 19. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка по 20 изменение. Край на гласуването. Отхвърлено е. 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. Отпада. 24. За против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 24-то изменение. Моля, гласувайте. Продължава да може да се гласува. Край. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по 25-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 26. За. Против. Въздържали се. Приема се. Електронна проверка по 26. Ще видим. Чакаме един да гласува край на гласуването. Приема се. 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка по 28. And, uh, the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. Uh, yes. Uh... А, да. Осно изменение на НП. Ако не греша, имаме съгласие по това основно изменение, но ще видим дали е така. Искам да се заличи само думата директив и вместо думата Директива предлагам думата Мерки, Measures. Чухте да се замени думата директива с думата мерки. Uh, uh, приема ли се? It's accepted by uh, the coordinator. на социалистите го приема. Сега гласуваме по изменение 30. Нали или не? Да. With the oral сусното изменение. Сусното изменение. Those in favor? За. Против. Въздържали се. Приема се. 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка 31. Open. Моля гласувайте. Now it is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 32. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Е, проверка по 32. Край на гласуването. Отхвърля се. 33. За. Против въздържали се, отхвърля се. Е, amendment 34. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 34. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка по 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И наистина е отхвърлено. 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 38 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. 38 изменение. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Сега електронно гласуване по нашите идеи за структурния диалог. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 37 за, 8 против. Още едно. Не, няма. Е, не забравяйте, че започваме в 14 часа. Някои от нас са много щастливи, защото това означава, че няма да получим сърдечен разрив на път за летището или гарата. Елате в 2 часа, за да не си седя сама с гостите. Благодаря за подкрепата.